образованието и научно-изследователската дейност са важни и ви благодаря за това, че подкрепихте тази важна инициатива. Благодаря ви, председателят. Благодаря ви, господин Качмарек. Писменото изявление 0007 от 2012 година die von den Mitgliedern Silvestris de Castro беше представена от Силвестрис де Кастро, Мелзер, Вилела и Штандлер. Това е декларация 0010-2012 и получила подписите от мнозинство на депутатите в Европейския парламент и в съответствие с точка 123 на правилника ще бъде изпратена до нези, за които е предназначена тази декларация и ще бъде включена в протокола като текста, одобрен от това заседание. Господин Силвестри, заповядайте, имате думата. Е Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин председател. На 24 март ще отбелязваме в цели Европейски съюз този ден. Благодаря на колегите за това, че одобрихте тази резолюция, тази декларация за традиционно приготвен сладолет. И каня всички в Европейския парламент да опитат от традиционно приготвен италиански сладолет преди да подпишат този документ. Също така на нас ни помагаха сдруженията на традиционните производители. По този начин ще подпомогнем производството на традиционни сладоледи в Европа, които се произвеждат с пресни произведени на местна почва продукти. Благодаря ви. Благодаря ви, казва председателят. Дами и господа, Преминаваме към гласуването. Първо гласуваме по доклада Тайн, по протокола относно статута на Съда на Европейския съюз. А госпожа Тайн, докладчика, има думата.